Може ли да приемем дневния ред в сегашния му вид? Добре, благодаря. След това имам съобщение. Следващия понеделник ще има заседание на нашата комисия в 7 часа вечерта в Страсбург и там ще имате възможността да се срещнете с делегация на Американския конгрес. Е, ще се разглеждат е, теми от взаимен интерес, Сирия, Иран и каквото там друго има. И мисля, че това ще бъде много добра възможност. След това ще има прием. Мисля, че ще дойде и върховния представител. Ще бъде добре, ако участвате. Сега крайен срок за становищата Ромеро Рапес 18 юни 12 часа на обед. И с това е добре понеже е понеделник, може и да бъде след обед. А, тъй като е понеделник, съгласни ли сте? Добре, нека да бъде 6 часа след обед, а не по обед. И с това вече преминаваме към протокола от предишните заседания. Мисля, че всъщност има идея, имаше обменени становища. Госпожа Декайзер иска да каже нещо. Може би да се, прем... да се отложи а, гласуването, тъй като господин Карл де Гухт има някои съображения във връзка с територи... териториалния обхват. Изпратено е писмо до комисаря де Гухт. Има някои неща, които комисията иска да уточни на базата на документа от нашата правна служба не може да се справим преди 7 юни, тъй като се търси правна помощ. Госпожа Декайсер обсъди текста с, с, на компромисните изменения с, с представители на политическите групи и трябва да кажа, че може би ще бъде възможно че във връзка с предложенията, които направихме в нашето писмо, ще има въпрос в пленарната зала, но искам да споделя а, не, задоволството си с, проблема на а, определенето на графика трябва да се казва, казано беше, че нещата са спешни или умерено спешни но след това се оказа, че се отлагат неща, има някои аспекти от политическо естество. Мисля, че не така трябва да се работи. Следователно, мисля, че бихме, би трябвало да подходим по-добре следващия път и комисията трябва да знае, че не може така да се процедира. Госпожа Де Кайзер. Няма микрофон. La lumière est allumée, voilà. Благодаря, господин председател. Като казахте, след следващото заседание на АФЕТ, нещата се предвижиха напред и днес постигнахме компромис, който естествено не задоволява изцяло а, отделните политически групи, нито пък а, групата, която аз представлявам, но в крайна сметка компромиса или компромисите са, да речеме, приемливи за всички и така просто се успокояват а, духовете. Бих искала да благодаря на всички докладчици в Сянка, да ви благодаря и на вас, господин а, председател, за начина по който работихте с нас. Бяхте много отворен, възприемчив. Смятам, че компромиса, който постигнахме, е задоволителен за е, Комисията по външните работи е, и е, Комисията Инта също би могла да приеме този компромис, тъй като тя ще предвижва въпроса от тук нататък и за това ви приканвам да подкрепите доклада и постигнатия компромис. Сега ще го изчета Комисията по външни работи приканва Комисията за външна търговия, водещата по тази тема, да а, приеме протокола в случай, че законните разпоредби залегнали в е, писмото, изпратено от Елмар Брок до е, комисара Дегухт, биват, бъдат е, изпълнени и към а, този а, доклад прикачвам писмото, изпратено от Елмар Брок до комисара Дегухт. Там са залегнали три основни е, изисквания, искат се обвързващи юридически разпоредби относно компетентността на е, съответните отговорни власти. Никой промишлен продукт, е, произведен в израелските колонии на западния бряг или в източен Иерусалим да не бъдат а, хомологирани и продуктите, произведени а, на в окупираните територии, освен тези, които са а, произведени в израелските колонии, да бъдат включени в анекса към протокола. Това са трите изисквания, залегнали в писмото и ние искаме тези условия да бъдат изпълнени и по този, по този начин ние подкрепяме нашата политическа позиция, изразявана многократно. Е, всичките тези обвързващи механизми могат да е, залегнат в протокола. Не се изисква предоговаряне с израелската страна, предоговаряне на протокола и подчертавам това. И припомням също, че протокола се отнася до фармацевтичните изделия И смятам, че в в последствие може да има други приложения, тогава няма да, е, да ни искат мнението. За това смятам, че трябва да има обвързващи разпоредби. И не, и не, ние не искаме от е, Израел да не спазва законите си, но в договорите и споразуменията с Европейския съюз могат да бъдат сертифицирани само продукти не произведени в колониите, тъй като ние не признаваме същ... колониите. Това са това е компромиса, който постигнахме и който преповтаря и който изразява нашата последователна политическа позиция, така че аз ви приканвам да подкрепите този доклад. По този начин духовете ще се спокоят и ще търговията ни с Израел ще почива на нашите, на нашите принципи, е, независимо от случилото се през 1967 година. Много беше трудно, много беше е, тежко, но мисля, че проявихме зрялост и постигнахме един компромис в духа, който искахме. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че нашата група няма да а, подкрепя компромиса, защото смятаме, че това е просто само жест. Ние би трябвало да е, следваме политическите си цели, но трябва да стане ясно на всички от нас, че това е въпрос за техническо сертифициране на е, даден продукт и няма нищо общо с, е, с, с не подкрепям, разбира се, незаконните селища по западния бряг. Аз дори не знаех, че те произвеждат, че произвеждат фармацевтична продукция тук се дава възможност на Израел да сертифицира медицински продукти, медицински изделия. Мисля, че това е неприемливо. Ние ще гласуваме против компромиса, но се надяваме, че той ще бъде, този въпрос ще бъде решен. Да, благодаря, но бър... британските потребители не са ли европейски потребители? Не, не са. Да, това е всъщност въпрос на една правна яснота на нещо, което всъщност е въпрос. А, Госпожа Янако, благодаря. Е НП може да подкрепи този, това компромисно изменение след много обсъждания. Още от самото начало гледахме положително. А, за Инте мисля, че бихме могли да постигнем общ консенсус за и аз мисля, че комисията би трябвало да продължи да работи с Израел. Може да започнем да работим, ако няма някой друг, който да се изказва. Ще гласуваме. Моля, който е за компромис едно, моля гласувайте за, против, въздържали се. Мисля, че е прието с петима гласували против. Сега окончателно гласуване. Гласуваме електронно. Режим на гласуване на целия текст. Господин Шолц няма карта, но ще отбележим вашия глас. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 41 гласа за. Господин Шолц, как да гласува? Как искате да гласувате? Добре, значи 42 гласа са за. 3 против, 2 въздържали се. Тоест обратно, 2 против и 3 въздържали се. Ще може да се гласува в пленарна зала следващата седмица.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 Уважаеми дами и господа, може би да ви поканя да разгледаме въпроса за инструмента за партньорство с трети страни. Искам да приветствам експертите, които са тук сред нас. Докладчик е господин Марио Мауро. За съжаление, той не е тук. Той трябва да гласува в Комисията по економически въпроси. Всъщност обаче те са приключили и той тук. Марио Маро, имате думата. Благодаря, господин председател. Извинявайте за закъснението. Гласувах в економическата комисия. Позволете ми да приветствам също така нашите гости, така както вие направихте и да им благодаря за това, че са дошли да посетят нашата комисия. Мисля, че е много важно да се обменят мнения по партньорството в комисия, с комисията, съвета, Европейската служба за външна дейност, за това, което правят те по инструмента за партньорство и сътрудничество. Аз мисля, че има някои аспекти в предложението на комисията, които се нуждаят от пояснение и от малко повече внимание. И мисля, че е добре тук да започнем с процеса на съвместно обмисляне на начините за прилагане на инструмента за партньорство, за да може целите да бъдат по-реалистични, по-актуални и е, да може да се постигнат повече резултати. Искам да подчертая значението на пълната яснота на целите. Поставям въпроса пред всички наши партньори за насока в дебата. Искаме инструмент за външната политика, но какви конкретни дейности искате да се включат, какви цели да се преследват в рамките на този инструмент. Инструментът за партньорство изисква от нас да имаме ясна визия за, политическ, за външната политика, но какво се опитваме да постигнем по този начин? Предложенията на комисията включват някои идеи, те не са и е, само, е, не са окончателни, е, но мисля, че се предлага нещо и за научни изследвания. Очевидно това е важно, но това не може да бъде в центъра на нашите дейности и е по-добре да се даде на приложенията характер на а, някакви насоки. И така, каква е основата за подкрепата, която може да бъде предоставена на външните дейности? Каква е допълнителната полза, която може да се извлече? От това проистича един друг въпрос, който ще поставя тук пред Комисията, СВД и съвета. Член 5 или не е 5 предвижда възможността да се създаде резерв за нецеленасочени а, средства. Защо да се прави това в инструмент за партньорство и как ще действа този резерв и какъв процент се има предвид, каква ще бъде процедурата за отпускане на средства от този резерв? И последен въпрос за Европейската инвестиционна банка. Как смятате вие, че, средств, че могат да се използват средствата от инструмента за партньорство, за да се гарантират заеми от ЕИБ, например, за трети страни, за да се постигне стратегията, целите на стратегията Европа 2020 година. Председателя, благодаря. Сега давам думата на госпожа Андрикине, докладчик в комисията. Благодаря, аз съм докладчик по този въпрос и становището ще бъде представено а, съгласно а, правило 50. Това означава, че а, инструмента за партньорство е насочен към партньорство и сътрудничество между Европейския съюз, предимно с трети страни и а, искаме а, те да станат наши партньори, например Китай, Латинска Америка. Необходимо е да се работи по глобалните предизвикателства. Това ще замести инструмента финансови инструменти. Следователно, искам да се възползвам от тази възможност да получа пояснение от Европейската комисия по някои конкретни въпроси, които са повдигнати от други комисии, които все още не са получили отговор. Първо, основните цели на инструментите са достъп до а, развиване на търговията. Смятам, че а, инструментите за насърчаване на търговията и економическото сътрудничество ме води до въпроса. Може ли комисията да поясни какви са тези дейности? Може ли комисията да даде пример на други дейности, които са финансирани до този момент и кои държави и региони се възползват от тези дейности? На второ място, кои са приоритетните страни или райони, определени от комисията. На трето място в регламента комисия предлага 20% дял а, за многогодишните индикативни програми. Може ли комисията да обясни какви са доводите за тези 20%, защо 20, а не 10, например. Четвъртия ми въпрос. Може ли комисията да поясни как виждате консултациите между комисията и държавите членки и други донори, заинтересовани лица, местни власти, за да може да се постигне взаимодопълняемост в дейностите по сътрудничеството. И накрая също така смятам, че в рамка, която определя приоритетите, стратегическите географски региони, би трябвало да се извърши екс анте, предварителна проверка дали комисията вече е извършила такава оценка. Благодаря много. Нека да преминем към обсъждането. Да чуем експертите. Господин Хали има думата. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на комисията за специалното внимание, което отделя на инструмента за партньорство. Мисля, че днес имаме добра възможност да разясним пред позицията, е, пред вашата парламентарна комисия, е, как ние в СВД виждаме този инструмент. Това е, е най-инновационният инструмент, в пакета от 4 мерки с глобален обсък и има за цел да се занимава с наистина световни предизвикателства като енергетиката и прочие, много от измененията, предложени от докладчика, ще допринесат за тази цел за нас. Това е важен инструмент за външната политика на Европейския съюз, който може да насърчава и развива политиката на Европейския съюз в чужбина с Бразилия, Русия, Индия, Китай. и други страни и по инструмента за партньорство. Е, по тези инструменти е, новите е, възможности ще разширят нашите дейности и по държави и по типове дейност. Инструмента за партньорство ще може да бъде прилаган навсякъде по света, където Европейския съюз има или дългосрочен стратегически интерес, или където възниква него стратегически интерес. Така Европейския съюз ще може да откликне на бързо променящото се естество на партньорствата и на промените на световната сцена. Именно заради това комисията и службата за външна дейност възнамеряват да не упоменават страни или групи страни в това предложение. Що се отнася до дейностите, те ще са свързани с основните предизвикателства, но също така и с законови, законодателни въпроси, както и с други конкретни дейности по подкрепа на стабилността и демокрацията, Колегата ще ви даде повече информация тук и в допълнение на това инструментът за партньорство може да бъде използван за конкретни инициативи. А, и както подчерта докладчика от Инта, една от основните цели е да се създаде стабилна и сигурна среда за инвестиции и нови бизнес възможности за европейските фирми по целия свят. Това ще е основният външен инструмент за дейност извън развитие, сътрудничеството за развитие. Това не е инструмент за пом- подпомагане. Това не е част от официалната помощ за развитие. И целта не е да насърчава развитието. Така че няма да говорим за бенефициенти, ще говорим за партньори. Също време трябва да сме реалисти, що се отнася до ролята на управление на правителствата на трети страни. Защото те наистина могат да изиграят много голяма роля за прилагането на стандартите на Европейския съюз и за премахването на пречките пред търговията. Така че това е отличен въз... инструмент за работа в областите на съвместна дейност или европейски интерес. Има елементи, по които не сме напълно съгласни. Що се отнася до въздействието, докладчикът смята, че въздействието трябва да бъде разглеждано като конкретни промени и трябва да се оценява възоснова на предварително определени прозрачни показатели. Трябва да се докаже, че има постигната добавена стойност, трябва да има отчетност и смятаме, че, че това предложение да се определят конкретни показатели предварително би могло да доведе до трудности в някои области на политиката и би могло да попречи на прилагането на някои дейности, свързани с двустранни споразумения, тържествени декларации или и съвместни планове за действие. Докладчикът заявява, че няма достатъчно гъвкавост в този инструмент и това не позволява достатъчно бързо да се реагира на политическите промени и да се развиват променящите се политически планове заедно с партньорите ни. Също, освен това, приложението допълнително отъжнява работата на инструмента за партньорство, защото изглежда всички области, които не са изрично упоменати в него, на практика се изключват. И така, господин председател, готови сме да разгледаме конкретни елементи, които биха могли да бъдат добавени, за да се уточни още повече рамката. И се надявам, че мога сега да предам думата на господин Гоядер, който ще ни даде повече информация за другите важни подробности на този инструмент. Даниел Гоярдей от външната служба, ръководител на въпроси на а, отдел Световни въпроси, борба с тероризма, доста впечатляващо име. Е, не е чак толкова впечатляващо. Аз ще говоря за конкретни неща. Ще говоря за няколко подробности по инструмента за партньорство. Катрин Аштън настоя да се създаде този инструмент за партньорство, защото той дава нови практически възможности в е, нашия инструментариум. Настоящем имахме възможност да работим с конкретни страни по конкретни въпроси, а сега имаме един инструмент, който е наистина световен по обхват, който има възможност да защитава европейските интереси и да насърчава политически отрасъл диалог между Европейския съюз и много страни, така че това е много голяма промяна. Нищо не е съвършено, разбира се, но поне този инструмент сега съществува, съществува като предложение. Надяваме се, че ще бъде взето решение в негова подкрепа и той е насочен към бъдещето. Целта е да имаме възможност да дефинираме интересите на Европейския съюз в сътрудничеството с стратегическите партньори. Същевременно насърчаваме развитието, насърчаваме провеждането на европейската политика в чужбина и всичко това е свързано с стратегията за периода до 2020 година. Промените в климата, околната среда, енергетиката. Това са все области, в които трябва да работим с трети страни. Те вече се обсъждат с много партньори по света и за тези страни инструмента по партньорство ще помогне на Европейския съюз да разчита на един инструмент, който може да действа и извън рамките на официалната помощ за развитие. Ще се покрият много отрасли. Именно за това е важна гъвкавостта за инструмента по партньорство. Подкрепяме казаното от колегата, който се изказа току-що, за това, че трябва по съвсем конкретен начин този инструмент да бъде регламентиран чрез регламент. А, така ще имаме възможност да работим чрез синергизми. Особено, що се отнася до търговията. Термин на търговия вече беше споменат и наистина тук трябва да настоим на това, че търговските преговори са от централно значение. И така, тук говорим за диалог с много страни, с много партньори и вече ще разполагаме с един инструмент, който надхвърля традиционните инструменти за сътрудничество, за развитие, с които можехме да работим до сега. Така че този инструмент е много важен и като обхват, и като гъвкавост – и като възможност за въздействие върху нашите отношения с трети страни. Няма да навлизам в твърде големи подробности по различните елементи на инструмента, тъй като колегата Матиус ще отчертая начина по който може инструментът да се използва за диалози по отрасли. Председателят господин Елис Матиус има думата. Заместник началник отдел. Благодаря много. Както казахте, аз съм от службата за външна дейност и бих искал да поема е, е, е, да продължа от там, от където свърши колегата. Това е инструмент, който е много важен за стратегическото сътрудничество между Европейския съюз и трети страни, стратегическите ни партньори. И това е въпрос, който повдига много често в Комисията по външни въпроси има страни, които се разглеждат като стратегически партньори, има страни, с които в някои области можем да си партнираме добре, но те не попадат по настоящите инструменти. Нека да ви дам примери за това какво може да се подкрепя по този инструмент. Тези примери наистина са а, просто примери и нищо повече от това – Давам ги, за да иллюстрирам начина по който може да действа предложеният инструмент и а, как а, биха повлияли измененията, предложения докладчика за приложението. Нека да говорим за Бразилия, Китай и Индия, например. С Бразил бихме имали възможност да подкрепим различни елементи от а, диалога ни за промените в климата, за пазарните инструменти и механизми. Ще, си, ще имаме възможност да си сътрудничим в областта на космическите изследвания и сателитната навигация, е, в областта на минералните полезни изкопаеми, е, на дървесината и така нататък, и на е, съхранението на горите. Що се отнася до Китай, бихме могли, например, отново подчертавам, че това е пример, да подкрепим партньорството между Европейския съюз и Китай по урбанизацията, започнало на, последния, на последната среща на върха. Бихме могли да преговаряме а, и по емисиите, е, съответната подкрепа Бихме могли да осигурим подкрепа по диалога за енергетиката, енергийния пазар, неговото регулиране, либерализация и прочие, защитаването на а, интелектуалната собственост в друга област и а, ако има и споразумение за инвестиции с Китай, ще може да бъде подкрепено и то. И, по този начин правя препратка към свързаните с търговията коментари, направени от докладчика от Инта и се надяваме, че с, с Индия, например, след 2014 година ще имаме споразумение за свободна търговия и ще можем чрез този инструмент да подкрепяме фазата на неговото приложение в областта на енергетиката, е, регулаторната рамка, възобновяемите източници на енергия, зелените технологии. И така бихме могли да подкрепяме и възможностите е, за сътрудничество в областта на научната дейност е, и конкретното партниране между научни институти. Така че това са нещата, които това са е, примерни възможности, които би ни дал този инструмент. Те могат да се използват и той може да се използва и за подкрепа на, на вече е, протичащите диалози, на, да кажем там, където има нужда от е, кампании за информиране, изграждане на съгласие и алианси с различни заинтересовани страни и много други инструменти, като тристранните диалози, твининга. Така че смятаме, че е възможно да разполагаме с един по-новаторски подход в рамките на този регламент. Благодаря. Благодаря много, господин Матиус. Колеги, не се безпокойте. Действително, а, за първи път някой се самоназначава за председател тук, но нека да дам думата господин Кодиш от датското председателство. Благодаря, благодаря първо за това, че ме поканихте. Много се радвам, че съм тук и да взем, и взимам участие в, в да, това кратко обсъждане. Както знаете, в съвета също разглеждаме този сложен пакет от външни отношения, при които Института за партньорство ам, е в центъра на нашето внимание. Не сме приключили работата си, за това ще мога да говоря само общо. Позицията ни ще придобие окончателния си вид в следващите седмици до края на месец. Искам да се възползвам от възможността а предвид факта, че ние сме в момента председателстващи на Европейския съюз. Искам да ви благодаря за този за това изчерпателно предложение за инструмент за партньорство. Това е нещо, което ние приветстваме, най-вече неговия широк глобален обхват, който отговаря на много предизвикателства и тревоги, които имаме. Разглеждаме този инструмент за партньорство за, а, с цел постигане на стратегията Европа 2020 за и, или, интелигентен и устойчив растеж – за да може да се постигнат целите на сътрудничеството, проистичащи от партньорството и сътрудничество на Европейския съюз с трети страни, ние смятаме, че инструмента за партньорство ще ни даде по-добри възможности. Ние смятаме, че е добре да се запази отворения характер на този инструмент, той да не бъде твърде подробен. А, Идеята е да имаме бърз и а, бърза възможност за реагиране на множеството предизвикателства пред нас. Както казах и в началото, идеята е да се се работи за оформянето на окончателната позиция. Естествено, приветствам всякакви въпроси, но моля да проявите разбиране, че все още не сме приключили с, с работата ни по документа. Сега доктор Карано от Европейската банка за развитие. Благодаря ви, благодаря за това, че ни поканихте на този дебат и на обсъждането на бъдещите перспективи на външните дейности в контекста на инструмента за партньорство. Вие знаете, че тази идея вече действа извън Европейския съюз с правомощия дадени от съвети от парламента, които бяха преразгледани миналата година. Това е рамката за нашата дейност. Следователно, това е една гаранция за нашите действия във връзка с, с риска трябва да се очертаят приоритетите, които следва да се следват. Е, е, това са гаранциите срещу суверенния риск. Ние би трябвало да запазим рейтинга си 3А, което е основата за нашия е, бизнес. Предоставяме заеми от порядъка на 70 милиарда в Европейския и извън Европейския съюз за подкрепа на растеж и развитие. Имаме ясно партньорство с комисията във връзка с подкрепата на политиката Европа 2020 година в рамките на нашите компетенции, както и за по развитието и разработването на финансови инструменти. инструменти за партньорство се включва това. Ние предоставяме заеми извън Европейския съюз виждаме потенциал да ориентираме дейността си заедно с безвъзместни помощи от бюджета, е, в последните години това става все по-честа практика, е, заедно с инструментите за отпускане на заеми и с финансирането от други институти, за да може да определим параметрите на финансовите ни експертни познания – това обединяване на ресурсите е много обещаващо за в бъдеще. Би трябвало да включим някои елементи и в инструментите за партньорство, което ни дава възможност да обединим ресурсите си, например, за действие срещу неблагоприятните климатични промени – Имаме партньорство вътре в Европейския съюз, както и с редица финансови институции за предоставяне на кредити на малки и средни предприятия в рамките на климатичните действия, ние сме готови да отпуснем заеми е, до 30%. Но за да може да направим повече в развиващите се страни, е необходимо да имаме и концесионни фондове. Действаме в сферата на финансирането на държавите от групата БРИКС. Подкрепяме политиката по отношение на тези държави при търговски спорове. Следваме политиката на Европейския съюз да не финансираме нестабилни сектори. Сме готови да участваме в програмирането, да видим как може да се разработват повече финансови инструменти, които да подкрепят инвестициите, тъй като това е нашата основна компетентност в хоризонта 2014-2020 години. Имаме предложение на комисията за разширяване, за удължаване на мандата на Европейската инвестиционна банка. Очакваме дебата относно а, приоритетите в политиката за следващата финансова рамка. Смятаме, че партньорството с външни държави е също важно. Ако преминем от институции в Европейския съюз, държави членки и различни фактори. Това според нас е добър старт. Благодаря ви. Сега, преди да дам думата на госпожа Мунис и на господин Галер, бих искал да отговорите на един въпрос, който вече бях задал който бех е, задал на службата за външна дейност по член 5.5. Има възможност за създаване на резерв от несразходвани средства. Но защо този резерв е, се отнася само за инструмента за партньорство, а не може да бъде отнасян и към другите инструменти? Защо тази дискриминация? и каква е процедурата за набиране на средства. Доктор Матиус, вие ли ще отговорите или някой друг? Съвсем накратко. Благодаря, че ми давате думата. Да, аз съм. Аз трябваше да отговоря на вашия въпрос още, когато взех думата преди това. Освен освен по размера на този резерв, необходимо е да имаме малко повече уточнение относно възможността за гъвкаво използване на този инструмент. Вие правите ни предложения в приложенията за за да можем да реагираме колкото се може по-бързо, да реагираме на международните събития. И всъщност този резерв е точно за това да, могат, да, да можем да реагираме при спешни и неочаквани събития. а, защото необходимо е да да, да можем да реагираме не само на събитията, които са заложени в многогодишната финансова рамка, но и в. А що се отнася до самия механизъм? ще действаме съгласно принципите на комитологията. Така че това е моят отговор, госпожа Мунис. Благодаря, господин с председател. Мога ли да говоря испански, за да... защото би ми било по-лесно? Не мога да не споделя загрижеността си а, защото тук става дума за един инструмент, който ще се използва в световен мащаб. Инструмент, който е предназначен за всички трети страни, а също времено говориме за стратегически инструмент. говорящите, го подчертаха многократно. Вие споменахте страните от групата БРИКС. Значи, на практика този инструмент е предназначен да за нашите отношения с Бразилия, Китай и така нататък. Аз не смятам, че това е, е правилно и уместно. Този инструмент трябва да бъде насочен към унези страни, които не разполагат с някаква помощ, идват от, Европейския съюз или които не са включени в други инструменти. Така че, ако става дума за стратегически партньори, нека да, да споменеме страните, които не е, получават помощи по линията на ИСЕ, нито по ИСЕ+, така че нека да наблегнеме на, на световния обхват на този инструмент и нека не наблягаме на стратегическото партньорство, защото това ограничава е, обхвата и предназначението на инструмента. Второ, в, сега в момента работиме по оформянето на финансовите инструменти – в инструмента за сътрудничество и развитие се казва, че 90% от средствата ще бъдат предназначени за програмиране и проектиране на помощта за развитие, докато останалите средства ще могат да бъдат използвани по други проекти, които не са включени в помощта за развитие. Какво ще, е, какво ще направим с тези 10%? Значи, на, на практика ще излезем извън руслото на а, официалната помощ за развитие и а пък знаеме, че 90% са за е, инструментите за сътрудничество и развитие. Значи става дума за проекти за трети страни, но проекти, които не са пряко свързани с помощта за развитие. Мисля, че съм ясна. Тоест, в момента създаваме нов инструмент е, за партньорство с трети страни и средствата по този инструмент ще бъдат предназначени за проекти, които не са свързани с помощта за развитие. Сега, трето. Инструмента за ядрена безопасност и сигурност. Това е също един международен инструмент, който обаче има тематична насоченост. Неговият обхват трябва да бъде строго ограничен. И всичко свързано с ядрената безопасност и сигурност трябва да се финансира по линията на инструмента за е, ядрена безопасност и сигурност, а не по линията на другите инструменти. Там също трябва да се прилага принципа на гъвкавост. Тоест, повтарям още веднъж, всичко свързано с трети страни, всичко свързано с, трети страни, което не се финансира от други инструменти, може да бъде е, финансирано от този инструмент, инструмента по партньорство. Ето това ви дава онази гъвкавост, е, към която се стремите. Но, тъй като няма географски измерения, няма точно определени географски измерения, не трябва да се споменават стратегически партньорства, а просто трети страни. Още, още, още веднъж наблягам ако наблегнем на стратегическо партньорство, ние просто а, забравяме за много страни или ги оставаме а, на страни и всъщност се а, насочваме към страните от групата БРИКС. Тоест, нека да свърнем нещата по местата си. Имаме няколко инструмента, имаме различни инструменти, които са предназначени за различни проблеми, така че трябва да се придържаме към това. Господин а, Мора, мисля, че прекалено много се позовавате на Г7, на Г20 и не споменавате достатъчно регионалното сътрудничество между безстрените бенефициенти. Напълно съм съгласен, че трябва да включим и държавите БРИКС. Господин Гала, благодаря, господин председател. В общи линии, по принцип, аз гледам положително на този доклад. Мисля, че той ни дава онова, което ни е необходимо, защото колегата съвсем правилно каза, че има някакви борби, които са свързани с различните помощи, за това, че не се разполага с необходимите фондове, всичките тези съкръщения, които се използват, ICI, ICI+, създават проблеми, при прилагането на тези конкретни инструменти. Необходима е гъвкавост и това е нещо, което изрично не се насочва към трети страни, а по-скоро нещо, което а, поставя на преден план нашите интереси. Трябва да решим с кого, а, можем да осъществяваме това по-голямо сътрудничество в взаимна полза. Така че гъвкавостта е, фигурира в член 22, т.е. приоритетно развитие на сътрудничество с трети страни и така нататък, значи с развиващите се и развитите страни и а, преимуществено, предимно. Така че се надявам, че тази гъвкавост не, няма да се проявява само в избора на страните и в начина по който се прилага текста. Член 5 на изменението там се говори за многогодишни а, индикативни програми. А, в, в документа се говори за стратегически е, про, програмен документ. И аз мисля, че това също е, привнася повече гъвкавост. Е, след това при 6 и 7 ако формулираме нещата, както се предвижда в изменението, не би трябвало въобще да обръщаме внимание на 6 и на 7, защото многогодишен индикативен план ни навежда на бюрократичната практика. Ние не искаме това за сфери, в които имаме основни интереси. Така че в рамките на, на зададеното от комисията може да дадем възможност на Европейския съюз да реагира гъвкаво според това, което е необходимо от държавите. Госпожа Мунис, вие споменахте БРИКС. Аз не бих се възползвал само от този термин. Аз имам предвид и много други държави, в които можем да работим. БРИКС вероятно ще играе роля, може би ще играе много важна роля, но според мен няма да играе единствената роля. Председателя, благодаря Михаил. Господин Танок има думата. Благодаря, господин председател. За съжаление, тук се наблюдава една каша от изменения, съкръщения. Може би това се прави нарочно, за да не се разбира от широката общественост какво се прави, но така както нашата група разбира нещата, ние бихме желали поне на пръв поглед да се вижда, че ние подкрепяме по-гъвкав начин за финансиране на глобални промени умение, в което Европейския съюз е глобален, глобална сила. Двустранни, взаим, двустранни споразумения се изтеглят, например, двустранни споразумения между Обединеното кралство и е, Китай. Ние сме малко резервирани относно допълнителната полза от тези нови инструменти. Аз съм загрижен за това как ще бъдат проследявани, независимо аудитирани тези инструменти с оглед на приоритизирането на различните продукти Проекти, извинете, и а, във връзка с, с различните партньори, които ще бъдат включени, дали те ще бъдат БРИКС или други държави. А, по въпросите за борбата с климатичните промени има редица е, международни инициативи под е, шапката на ООН, под егидата на ООН, защо да дублираме ние от това, което прави ООН в борбата с климатичните промени. И предвид е, е, климата на финансови ограничения, е, и екзистенциалната криза в еврозоната. тревожа се за бюджетната неутралност и а, милиардите евро предвидени за следващите 7 години. А, загрижен съм за сътрудничеството с, а, индустриализираните държави. Не знам откъде идват новите средства. Евро Европейската инвестиционна банка в общи линии подкрепя нещо подобно. Аз се радвам, малко съм, съм от, се утешавам от това, че социалистите са против, значи това е нещо добро. И има някои забрани, например, аз съм ангажиран в, в борбата срещу пиратството. А, в, е, също така забраните на дейности на Сомалия, които защищават а, е, ам, пиратството. Също така изграждането на затвори за пиратите а, осложнява свръхнаселеността на африканските затвори. И такива мерки са изключително невъзможни. И се питам дали по-гъвкави инструменти за сътрудничество в сферата на сигурността не би било по-полезно в контекста на международното сътрудничество в Индийския океан. Трябва да направя някои проучвания за необходимостта от подобни инструменти. Нашата група е малко резервирана, но на пръв поглед инструмента изглежда а, а, добър. А, ние ще, а, ще се резервираме, докато не сме проучили някои неща. Благодаря. Преди да дам а, отново думата на нашите експерти, давам думата на колегите. Госпожа Андрекеней. Благодаря. Благодаря за отговорите които получих на зададените от мен въпроси, освен на ед... един въпрос. Никой не ми отговори за този дел от 20% за индикативните програми. Моля ми, отговорете ми. И в заключение, показаното от Елия, Струва ми се, че и Европейския парламент и съвета, които са, са законодатели, участват в този стратегически процес. Аз предлагам един индикативен списък на сътрудничество и средствата трябва да се определят по силата на делегираните актове. И това да залегне в анекса. Аз не искам отговор по този въпрос в момента, но просто искам колегите от службата за външна дейност да помислят по това и да вземат предвид нашите предложения. Благодаря. Thank you, Chairman. <clears throat> I would like to answer to Mrs. Muniz да отговоря на госпожа Монис. Струва ми се, че има нещо неясно. Този инструмент има световен обхват. Не става дума само за страните от групата БРИКС. Става дума за всички тези страни, които са от сътрудничеството с които е в интерес на Европейския съюз, т.е. става дума за всички страни, трети страни. А, а това че става дума за ограничена сума, нещо като 153 милиона годиш, годишно. На, на, на, на практика това е, една, е, това е една малка сума предвид броя на страните. Трябва да има едни по-общи е, насоки. И наистина инвестициите да си заслужават, т.е. да дават резултати. Е, всъщност е, средствата ще служат, ще имат лостов ефект. Нас не ни трябват много средства, и тук допълвам казаното от колегата от Европейската инвестиционна банка, просто е, тези средства са необходими за лостов ефект, както казах. А що се отнася до ИСЕ и ИСЕ+, всъщност само е, 70 страни са покрити от този инструмент, докато в момента ние предлагаме един инструмент, който ще, си, ще бъде предназначен за всички трети страни. А вие споменахте и инструмента за ядрена сигурност и безопасност и така нататък. Така че ще дам е, думата и на колегата е, Метюс. Е, да отговори на специфичните въпроси, които бяха зададени от вашите колеги, членове на парламента. Имате думата. Благодаря много. Мисля, че едно от нещата, по които бе поискана малко повече е, яснота, бе гъвкавостта. И така. А, ясно е, че а, когато се говори разумно, може да обсъдим а, в подробности дебата за а, възможностите за модифициране на програмите, без да се а, изкриви тяхното а, съдържание. Но а, все пак трябва да си има предвид. А, че има зададени конкретни приоритети в една многогодишна програма е, някои от тях са за 3-4 години, например в многогодишната финансова рамка и трябва да имаме възможност да а, преподреждаме някакви приоритети е, в годишен план чрез адаптация е, година по година на приоритетите това е нещо, което съвсем естествено се случва по принцип, тъй като някои проекти се оказва, че не водят до резултати и за това те се преустановяват и може да започне работа по други въпроси и това е въпрос съвсем различен от въпроса за резерва. Благодаря, господин председател. Два-три допълнителни елемента искам да добавя тук. Става дума за стратегическите партньорства. Както колегата ми каза, много добре знаем, че тук имаме възможност за световен обхват на действие на инструмента, но като си има предвид, че има бюджетни ограничения, няма как да нямаме приоритети. И споменах тези приоритети като основни насоки за парламента и съвета. Същевременно обаче възможността да се работи по целия свят не означава да работим само с своите стратегически партньори. Е, ще имаме възможност да финансираме дейности и по други приоритети с други партньори ето, например, когато говорим за инструмента за сътрудничество за развитие, той е само за двустранна дейност, а пък тук има възможност за известна гъвканост при регионалните и тематични програми. И а, да, в инструмента за сътрудничество за развитие тази гъвкавост дава възможност да се финансират някои конкретни партньорства с конкретни региони, например в Латинска Америка. Така че по подобна гъвкавост искаме и за инструмента за партньорство. Така можем да се борим най-добре за европейските интереси. Същото въжи и за инструмента за ядрената сигурност. Този инструмент има съвсем конкретни цели то е в съответствие с договора Евратом и дава възможност да се осигури по-безопасно действие на ядрените електроцентрали. Защото всичко това е от наш интерес. Когато има авария в атомна електроцентрала в Япония, тя се отразява на нашата дейност. Що се отнася пък а, за африканския рок, вече имаме инструмент, който може да покрива дейностите там и комисията го е предложила на бюджетния орган. Така че за мен това означава яснота, няма дублиране на дейността, а има допълване. Има покритие в световен план. Така че това ни връща към основния елемент тук. Тук говорим за един политически инструмент. Инструмент, който има за цел да подпомага провеждането на европейската политика. И действително този въпрос е споменат като цел в стратегията Европа до 2020 година. Благодаря. Заповядайте. Е, е, Благодаря. Само няколко думи накрая. Ние смчитаме, че наистина трябва да използваме тези инструменти с е, лостовия ефект, който ще произвеждат, включително и инструментите за помощ за развитие, с които стана дума в началото. И просто чрез допълване на тези инструменти да компенсираме ограничените средства, с които разполагаме. Тоест, наистина да имаме в процеса на програмиране, методи и възможности да комбинираме заемите с безвъзмезните средства, да с, и да помагаме на тези страни и те да пък да м- съфинансират програмите и а, програмите. Сега това ние. Е, то това финансиране не става с парите на денакоплаците, а, а с лихвите, които ние взимаме от капиталните пазари, като голяма част от тях идват от е, инвеститори, които са извън Европейския съюз. А, така че трябва да има все по-широко сътрудничество с неевропейски стратегически партньори, е, защото те допринасят за финансиране на нашата дейност. А сега давам думата на представителя на датското председателство. Благодаря. Да кажа само няколко думи. Е, в е, изказванията така пролича една и съща загриженост, кои, кои, които, която и ние споделяме. И в трилога мисля, че ще намерим един общ, общи позиции, един общ знаменател. Но сега искам да се спра на нещо по-специфично. избягването на препокриването. Факта имаме много инструменти. В някои страни се прилагат 6-7 инструмента и, е, и наистина целта е да се опитваме да, да няма препокриване през тези инструменти, да не харчиме 3 или 4 пъти средства за осъществяване на една и съща дейност. Просто исках да наблегна на, на това, защото виждам, че е, тук някои, много колеги повдигнаха този въпрос. вие ще внесете вашите изменения през юни и решението на съвета ще бъде взето през юни, така че много бързо ще стане, ще стане ясно докъде сте стигнали. Благодаря ви. Председателят Брок се върна. Аз искам да му благодаря за това, че ми позволи да преживея този вълнуващ момент да, да бъда председател в продължение на един час. А сега продължаваме при закрити врати, така че много моля всички от тези, които не са членове на комисията,